Протеро. Считано от 27 април 2015 година са вече членове на, финския, на финландския парламент. Е, поздравяваме господин Рен и господин Терхо за избора. Членството в националните парламенти е, е несъвместимо обаче с е, членството в Европейския парламент, съгласно член 7, алинея 2 от за провеждането на общи и